за пропорционалността и необходимостта. Ще ви запознаем с статистически данни и по-нататък пак ще водим а, разисквания по този въпрос по, а, при желание от ваша страна. Благодаря, господин председателю. председателя. И така, колеги, а, закриваме дебатите по тази точка от дневния ред и преминаваме към вашите едно, едноминутни изказвания. Първо, господин Диаз Демера има думата. Благодаря, господин председателю. В Европейския съюз 13 милиона души страдат от недохранване. Няколко стотици хиляди живеят под прага на дейността. Тези хора зависят от продоволствените помощи. Е, от това зависи е, оцеляването им всеки ден. Голяма част от средствата, е, насочени към такива програми, идват от Европейския съюз. в регламента 982 се предписва отпускането на помощи за зърнени храни, млечни продукти и ориз. Но а, този регламент бе отчасти обесмислен поради намаляването на средствата, значителното намаляване на бюджета за програмите. Програмата се опираше върху принципа на солидарност. Това е нейната изходна предпоставка. За това е задължително при полското председателство да направим всичко, на което сме способни, за да окажем помощ на най-нуждаещите се и да запазим и по-нататък помощта за тази програма. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Влашкова Бенева. Благодаря, господин председател. Общностното законодателство е, за мореплаването е едно комплексно разрешение, което предвижда и съдебна компетентност. Възникват спорове, които са в ущърп на правата на децата. Когато съпрузите спорят по тази причина аз призовавам високо почитаемите институции на Европейския съюз да хармонизират действащото законодателство, като отдадат дължимото внимание на интересите на децата. Прекъсват ораторката, тъй като тя очевидно чете твърде бързо. Нямаме превод от чешки език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 господин Вайглов. Вайгъл, извинете. Отново към газа, господин председател, се е насочила флотилия от кораби. И това е един много щекотлив въпрос средствата за масово осведомяване много се говори за тази акция, но за сега не знаем кое е крайното местоназначение на тази флотилия. Ще можем ли най-сетне да поемем отговорността си и сериозно да погледнем на събитията в Газа? 7 милиона души в продължение на десетилетия живеят в отчаиващи условия. Положението им не се подобрява с течение на годините конфликтът между Израел и палестинците не е по-близо до своето урегулиране, отколкото е бил когато и да било до сега. Възможни са две решения или две отделни държави, които се признаят взаимно и живеят съвместно, или това, на което ставаме свидетели по-настоящем. Но решението ще бъде възможно само ако Израел е готов да зачете достоинството на палестинците. Госпожа Матия се следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Става въпрос за Северна Португалия и Галиция, които е, страдат от това, че уредбата на отношенията им не е приспособена към условията на съвремието. Европа би трябвало да утвърждава устойчивия железопътен транспорт. В Португалия от името на председателската тройка на, на, на Европейския съюз бе проведено проучване, в което констатира, че близо 600 км железни пътища са изоставени е, в Португалия. А предвид програмата за намаляване на бюджетния дефицит, едва ли е, можем да очакваме влагането на повече средства в железопътния транспорт. Е, принудени сме да се съобразяваме с диктатурата на бюджетните ограничения. Благодаря, господин председател. В а, е, нашия избирателен район има много а, промени, много а, човешки живот беше а, загубен в резултат на тероризма. Неодавна двама млади войници загинаха малко след като бяха изпратени в Афганистан. Миналата седмица в, Белфаст се видя как напрежението в общността може да доведе до, до насилие. А, ниската работна заетост, ниската образователна стойност и включително проблеми с умственото и психичното здраве водят до тези неблагоприятни явления. Европейския фонд за мир допринася много председателя прекъсва а, поради липса на време. А, ораторката продължава. Надявам се, че ще можем да продължим работата си и в следващия парламентарен мандат. А сега господин Кукан има думата. Благодаря. На 17 юни Венецианската комисия прие позицията си по унгарската конституция. Този въпрос беше обсъден тук в Европейския парламент. Аз мисля, че това е един положителен сигнал и аз много се надявам, че правителството на Унгария ще обмисли тази позиция. Ако разгледаме отношенията на добросъседство между Унгария и Словакия, Венецианската комисия трябва да се позове на Конституцията Унгария и конституционалните и претенции а, отговарят за съдбата на унгарците, които живеят в чужбина а, страни с унгарски малцинства отговарят на първо място за спазването на правата на унгарските граждани, а не тяхната така наречена родина Холандия. Да се надяваме, че Унгария ще реши този въпрос. Благодаря. Госпожа Подчертавам колко е важно да се осигури свобода на движение на работниците, които да се възползват пряко от ползата от европейския проект. Европейските граждани се възползват от това си право не само за да се препитават, а за да изградят нов живот за себе си и своите семейства. Свободата на движение на работници не поражда сътресения на пазара на труда, напротив, тя допринася за економическия растеж на държавите членки. Всеки, независимо дали е местен или чужденец, който работи в дадена страна, допринася към нейния бюджет, поради което и би трябвало да се ползва от съответните социални придобивки и плащания. Ето защо аз призовавам холандските власти да отворят своя пазар на труда за работници от България и Румъния, като зачетат мнението на експертите за въздействието на свободата на движение на работници върху пазара на труда. Госпожа Първанова има думата. Уважаеми колеги, искам да изложа на вашето внимание за частите случаи на установилата се порочна практика на летище София за нерегламентирано отваряне на багажа на пътниците и за частите случаи на липса на вещи от техния багаж. Получавам множество оплаквания от пътници, които получават куфарите си с разбити ключалки и установяват липсата на лични вещи до този момент не са предприети ефективни мерки по завишаване контрола при обработката на багажи и преустановяването на тази практика въпреки сигналите подадени до летище софия ead. нарушенията на изискванията за сигурност и безопасност както и нерегламентираният достъп до пътнически багаж може да станат причина за извършването на терористичен акт или друга атака с трагични последствия. тези факти са доказателство за грубо незачитане на европейските норми свързани с въздухоплаването и предоставянето на летищни услуги настоявам българските власти да осъществят стриктен контрол и мониторинг върху наземните оператори на които са раздали лицензи. с оглед на сигурността на полетите настоявам да бъде обърнато внимание на българските власти за временно спиране правата на летище софия еад по издадения лиценз за оператор по наземно обслужване. благодаря. Благодаря ви, госпожа Хименес е следвата. Искам да говоря за основните човешки права. Искам да кажа, че Сан Себастьян вече не е културна столица. Тук става дума за политически е, съображения, става дума също така за дискриминация по отношение на други. Е, каза, беше казано, че става дума за е, терористични актове от страна на една организация, кое, което се случва в много градове и в, също така в Сан Себастьян. Искам да заклеймя тези актове и е, Искам да кажа, че трябва отговорните за тези атаки да бъдат подведени под отговорност. Уважаеми дами и господа, не може да има истинска култура в, ед... в Сан Себастиан в една такава обстановка. Сан Себастиан трябва да бъде свободен град, за да може културата да процъфтява. Културата трябва да бъде донесена от други краища на света. В момента в Сан Себастиан това не е възможно. Благодаря, господин председател. Бих искала да заявя гнева си е, е, по повод е, на съдбата, която очаква флотилията, плаваща към Газа. Протестирам срещу непрекъснатото незачитане на международното право, което представлява морската блокада на Газа Никакъв плавателен съд не може да проникне през блокадата, никакви решения на международната общност не могат да попречат на Израел. Гръцкото правителство, попречило на флотилията да се отправи към Газа, заявява, че се е стремяло да избегне насилието. Но за какво насилие можем да говорим, когато е, непрекъснато е, се подлагат на съдбата, на която са подложени палестинците в Газа. Нима е, Израел е забравил полките от Холокоста. С какво право Израел продължава да извършва геноцид срещу палестинския народ? Холокостът бе една ужасяваща трагедия е, и аз съм сред онези, които смятат, че тя би могла да бъде избегната. Това обаче не оправдава Израел да върши каквото пожелае безнаказано. Председателят прекъсва. И гражданите е, подемат своята мирна инициатива, за да попречат е, на тази продължаваща практика. Ние всички трябва заедно да се преборим с блокадата на газа. Завършва ораторката. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Гардия Забова. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от възможността да споделя с вас удоволствието си от решението да се определи Сан Себастиян като като обект на културно наследство. Трябва да спрем да критикуваме това решение сега. Тук става дума за споделената мечта на много хиляди организации, които преследваха една цел разбирателството между различните култури. Сан Себастиян е известен с кинофестивалите и с борбата по, за а, правата на човека, но Сан Себастиян е също така едно място, което заслужава внимание заради работата, която е извършена от множество неправителствени организации. Това е един престижен център на култура. Града е, извоюва своя статус поради а, е, своите качества. А, е, следващия оратор, господин Сегеди. Благодаря, господин председател. Унгария е член на Европейския съюз вече 7 години. Това е достатъчно време, за да може да се оцени ситуацията. В 2004 година се каза, че когато се присъединим към Европейския съюз, ние ще можем да отворим сладкарница в, Риа, в Виена. Това обаче не се оказа а, в, в, не се оказа вярно. Унгарските учители, всички унгарци получават значително по-малки заплати от а, колегите си в Западна Европа. Това се отнася и за пенсиите. Приблизително 300 души а, умират от глад. Ние не можем да отворим а, х, а, сладкарница в Виена. Няма и вече захарни заводи в Унгария. Единствената възможност е да предоставяме а, ефтина работна ръка. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Е, бих желал да говоря за едно решение, което беше взето в петък от комисията по финансови въпроси на датския парламент, защото това беше много лоша новина за нас. Дания иска да установи постоянен контрол на границите с Германия. Искам да се присъединя към протестиращите срещу това решение да се ограничи свободата на придвижване на европейските граждани. Мисля, че е неприемливо политическите партии да упражняват подобен рекет, защото а, те искат да бъдат популисти. Мисля, че европейските правила трябва да са основата на решенията, които се вземат в държавите членки. Искам да помоля комисията за спешна реакция и се надявам, че датските власти ще се откажат от това си решение. Благодаря. А сега а, на следващия оратор. Господин Табажди, развитието на економическите отношения между ЕС и Китай е нещо много важно. В същото време обаче не бива да си затваряме очите за е, разногласията между двете страни, що се отнася до правата на човек. За съжаление, унгарският министър не председател не засегна този въпрос. Е, господин е, Орбан, министър-председателят на Унгария, заявява, че Китай е стратегически партньор. Една страна, която не зачита правата на човека, която нарушава е, правата на тибетската общност. Може ли на нея да се гледа като на стратегически партньор и в областта на човешките права? Когато министърът на външните работи на Унгария посети Китай, жителите на Тибет не можеха да демонстрират в защита на правата си. Много членове на унгарския парламент, а и евродепутати от Унгария протестираха срещу това. Благодаря, госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Имаш, им, е, в едно жури, където имаше европейски служители, каза, че Сан Себастиян трябва да стане столица на европейската култура. Но тук става дума за различни идеи, за различни раси, които да се обогатят взаимно. Всичко това се подкрепя от населението, това се подкрепя от институциите и от обществото. След последните избори гражданите казаха, че искат да имат друго ръководство. Екипът до голяма степен е в същия състав, но някои политици каза, че, казаха, че става дума за заплаха, отправена към държавата. Тези обвинения, които достигнаха до столицата на културата, ни карат да се питаме какво е многообразие, какво е демокрация. Културата трябва да се развива, трябва да е над тероризма. Моля, помоле, помогнете ни, за да възтържествува мира. Госпожа, след госпожа, е, госпожа Басейско има думата. Благодаря, господин председател. Наскоро общественото внимание бе привлечено от един много важен въпрос, именно административната реформа. За съжаление, обществения дебат засегна единствено формата, не и съдържанието на този проект. Административната реформа е нещо много актуално, особено за по-новите държави членки. Този въпрос е важен и за Европейския парламент, тъй като административната реформа има две важни последици. Благодарение на нея ще се повиши освояването на европейските средства, а на второ място ще се е, подобрят връзките между местните общности и централната администрация. Ето защо е много важно на общоевропейско равнище да се разискват моделите на административна реформа. Въпросът е стратегически. През идните години може да се достигне до е, необратими последици в едната или в другата посока. Благодаря. Господин Милана получава думата. Благодаря, господин председател. Не виждаме много сериозните последици с са а, правните ограничения. Виждаме, че храните са замърсени. Виждаме това в Европа, особено а, сред храните в приясно състояние. А, например, а, риба, тон, а, идва в големи количества от азиатските страни, така че всъщност Европа може би яде хра, а, риба от Япония. Ние трябва да имаме информация за происхода на тези продукти, защото хората в Европа знаят къде е консервирана рибата, но не знаят къде е уловена тя. И ние смятаме, че тази празнота трябва да бъде уредена обособена от общата общата политика по риболова, но това няма да стане в следващите две години, а на нас са ни необходими мерки, които да влязат в сила в момента. Комисията трябва да се намеси максимално бързо. Сега давам думата на господин Порташ. Благодаря, господин председател. Гръцкия парламент току-що одобри редица мерки, които ще се отразят на живота на хората и на економиката на страната. Европейския съюз наложи тези мерки. В Португалия също също се въвежда правителствена програма, въвежда се допълнителен данък, който ще изтегли голяма част от заплащанията още в момента на тяхното генериране. Европейския парламент е отговорен, защото Европейския съюз е обсебен от идеята да се бори срещу дефицита Ирландското правителство обяви намаляването на ДДС. Защо то Гърция и в Португалия това не е възможно. В държави, които са държави е, с туристическа индустрия, ако се намали ДДС, това би имало огромен ефект. Благодаря. Господин Гутиерес има думата. Благодаря, господин председател. В Ер Европа хиляди хора празнуват своите права на сексуална ориентация. Преди около 30 е, години имаше първите е, първите болни от спин, но от тогава сме свидетели на а, много пъти потъпквани правата на хомосексуалните хора. Все още хомосексуалните връзки в много страни са наказуеми. Е, даже в някои страни е, тези връзки са заплашени с смърт. Е, Обединените нации приеха резолюции за промяна на тези закони в тези страни. Няма равнопоставеност, която да е, която да е залегнала в някоя директива и това се, която да се отнася за всички граждани. Е, трябва да помислим за това в Европейския съюз. Благодаря. Господин Тишер. Добре, господин президент. Благодаря, господин председател. Миналата седмица Европейската комисия публикува проекто перспективите е, в финансовата област от 2014 до 2020 година. Един премерен е, документ, е, който запазва финансовата структура и стабилност за идните 7 години. Финансовите перспективи са ориентирани към стратегията 2020, осигуряват по-голяма прозрачност и равнопоставеност. Бюджетът на Европейския съюз има огромно е, значение, особено за преходните, така наречени преходни региони, чрез политиката на териториална кохезия. Забравят се обаче крайно отдалечените региони, независимо от значението, което все пак се отдава на тези райони е, за следващата финансова перспектива до 2020 година, те ще се лишат от повече от 79 милиарда евро. Следващият оратор. Благодаря. На пленарното заседание миналия месец Европейския парламент осъди със спешна резолюция практика политиките на украинското правителство да влияят на правосъдието, са да дискредитират лидери на опозицията. Искам да привлека вниманието ви към факта, че подобни практики не се случват само извън Европейския съюз, а и в самия Европейски съюз и по-точно в Румъния. Сегашното правителство успя да влияе на правната система и президента не може да промени това. Така че с публикуването на определени присъди, това става практика в, в Румъния. Европейския парламент трябва да осъди практиката на румънската система, така както това се случва в Румъния. Председателя, благодаря. Господин Фатимо има думата. Аз искам да говоря за високоскоростния влак от, от Торино до Лиан. Европейския съюз финансира проекта с 76 милиона, но тук има следните условия. Местните общности не са изразили своето мнение и тяхното мнение не беше чуто. При последната демонстрация на активистите бе използвана армията има определени условия за започване на строителните работи, но тези условия бяха отложени, сроковете бяха отложени. Работите в тази област, където има определени нуж... определена нужда от допълнителни съоръжения започнаха, но ако по този начин се продължават Ако е, ако по този начин се продължава, нещата няма да бъдат доведени до край. Госпожа Крето получава думата. От 1 юли, господин председател, Холандия прилага мерки, които са дискриминационни срещу гражданите на Румъния и България. Що се отнася до поетите задължения, аз мятам, че Румъния е изпълнила всички от тях – тази връзка, в това число платила е вноската си в европейския бюджет. Според мен една държава членка няма право на дискриминационно отношение към гражданите на други държави членки. Те би трябвало да се ползват с еднакви права. И поведението на Холандия свидетелство, е свидетелство за национален егоизъм. А кризата би трябвало е, да даде доказателство, че единството не е празен звук. Дания също така въведе е, контрол по границите си, които са вътрешни граници в Европейския съюз. Не бива да допускаме Европейския съюз да стане заложник на популистки е, партийни е, намерения. Настоявам комисията, Европейската комисия да отправи запитване до тези държави, настоявайки всички граждани в Европейския съюз да имат еднакви права. Госпожа Алфано има думата. Господин председател, вчера 60 хиляди италианци е, демонстрираха в Валде Суза срещу абсурдния проект за изграждане на високоскоростна железопътна връзка. Аз съм против насилието, насилието от вчера, а и от по-рано. Железопътната връзка така и няма да бъде построена, но не можем да допуснем разгаряне на страстите. И тук не става въпрос за това кой от политическа гледна точка прав или не. Става въпрос за обикновени стопански интереси. Il Parlamento europeo non deve abbandonare questi Би трябвало Европейският парламент да отиде на място и да се вслуша в гласа на италианските граждани. Благодаря, господин Лухан, получава думата. Можете да говорите от е, мястото си. Да, благодаря, че ми давате думата. В документа от 2011 година съобщения на новата система за е, проследяване на поли, е, кохезионната политика, виждаме, че са необходими няколко етапа. Е, човешки ресурси, бази данни, източници за събирането на тези бази данни са много важни и основни елементи за оценката. Ние започваме да се ангажираме с тези подготвителни етапи. Държавите членки и комисията следва да имат конкретни планове да обучават експертите. Освен това, а, структурите в публичната администрация на местно равнище трябва да се ангажират с обучаването на човешките ресурси и за събирането на статистическите данни. Благодаря. А сега давам думата на господин Тудор. Уважаеми дами и господа, днес 4 юли ние честваме 235 годишнината на обявяването на независимостта на Съединените щати. Това е един празник за раждането на една нация. Искам да отбележа това по свой собствен начин, като цитирам някои автори, например Марк Твен. Добре, че Америка е открита, но щеше да бъде добре, ако можехме да го избегнем. Хенри Джеймс, аз искам да отида в Америка да умра, но никога, никога да не живея там. Едвард Осми. Това, което най-много ме интересува, в, в, което ми направи най-силно впечатление в Штатите, е как родители родителите се подчиняват на децата си. Албер Камю един, ден, Камю един ден трябва да изберем между Русия и Америка. От Ватикана а, хората не могат да бъдат ръководени. Благодаря. Госпожа Сърбо има думата. Благодаря, господин председател. По-малко от 50% от учащите се е, в е, моята страна е, успяха да се справят с годишната матура тази година. И а, това е най-лошият резултат от 20 години насам а правителството изразходва само 2,73% от брутния вътрешен продукт за образование. Това е възможно най-низкия бюджет за образованието. И а, педагозите се отказват от а, работните си места в образованието, просто защото не могат да се препитават. Закриват се училища без никой да се допита до местните общности, до родителите и учителите. И това във време, когато Европейският съюз се е насочил към 2020 е, е, стратегията, е, която включва цели и за образованието. Господин Масип Хидалхо, аз смятам, че има е нещо абсолютно неприемливо в Дания а, след мирните процеси, процеси, а, протести, които наблюдавахме. На второ място искам Израел, настоявам Израел да позволи на флотилията да стигне до ивицата Газа. Не трябва да се повтори насилието срещу предишната флотилия. И накрая поздравления на Сан Себастиан заедно с полския град Вроцлав. Много а, работа беше извършена, градът а, заслужава. Най-добрите ми пожелания Сан Себастиан да бъде един голям успех. Благодаря ви. Благодаря казва председателя. Това беше последния оратор. Мисля, че всички, които искаха да се изкажат, получиха възможност да го направят. За това можем да а, приключим. Господин Бинев, вие не бяхте тук. Аз мислех, че вече сте си тръгнали. Добре, щом се тук, заповядайте. Имате думата. Колеги, позволявам си от тази висока трибуна да ви занимава с проблем, който в страната ми за съжаление остава без компетентно решение. настоящото правителство на страната ни е на път да осъди на екологична катастрофа един цял регион и без това не е много голямата ни държава отдавайки на концесия златодобивни мини край крумовград на канадската фирма дънди прешъс. освен че концесията се отдава на абсурдно ниски цени в нея липсват важни документи като оценка за въздействие върху околната среда например. не само това регионът е част от защитена зона и влиза в натура две хиляди но и това липсва в документацията. питам се уважаеми колеги кое налага постъпването на установени правила за опазването на природата и кое налага осъждането на един цял регион на унищожение парите които ще вземе българия от концесията или парите които правителството ще прибере за нея? настоявам да се обърне внимание върху тази явна корупционна сделка и ще се потърси сметка на виновните за това ще сезирам и европейската комисия която се надявам че ако не българя то европа ще съумее да запази този регион в който природата и архитектурата съжителстват от векове нещо което ще бъде разрушено още с първата бомба в мините в крумовград. благодаря ви господин президент още веднъж че ми дадохте думата. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата ни точка, доклада на Силвана Рапти, телефон